Dear colleagues, we can... Uh, колеги, можем да да продължим нашата работа, да започнем в 11 часа. Към нас ще се присъедини комисара. Започваме с приемането на дневния ред. Ако нямате възражение, ще го ще приемаме дневния ред без промени. за заседанието ни, което бе предвидено за 19 марта, ще бъде анулирано. Вместо него ще, проведим, ще проведем половин ден, дневно заседание на 31 март след обята. Но ще ви изпратиме всички съобщения по имейл. Имаме превод на 22 езика, освен на естонски и нашето заседание се излъчва пряко по интернет. И следващата точка от дневния ред. е одобрение на протокола от заседанието ни на 27 януари. Ако няма възражения до края на заседанието, протокола се счита за прият. И сега минаваме към нашия доклад от, относно средните съоръжения за отопление. Давам думата на Андрей Кжеп за представяне на неговия доклад. Благодаря, господин председател. Предложението на комисията за регламента е в съзвучие с програмата на Европейския съюз в областта на околната среда до 2020 години като едно от мотото е да се съобразиме с ограниченията, които а, налага планетата. Тоест да създадем най-добрите условия за живот в Европа. 150 е, хиляди са средните горивни инсталации в е, Европейски съюз, е, които имат номинална входяща топлинна мощност от 1 до 50 мегаватт. Те се използват за много разнообразни приложения, включително производство на електроенергия, но също така и за жилищно отопление и отопление и енергия за промишлеността. Те са обаче и важен източник на емисии на серен диоксид и азотни оксиди. Имаме директива, която урежда проблемите свързани с малките горивни инсталации. Става дума за директива 125 от 2009 година, директивата за екодизайна, както и директива, която обхваща големите горивни инсталации. Директива 75 от 2010 година относно емисиите от промишлеността. А, обаче емисиите от а, замърсители от средни горивни инсталации а, не са обхванати а, от а, директива на Европейския съюз. Затова комисията реши да запълни тази а, а, този законодателен пропуск. През 2013 година комисията излезе с предложение за намаление на емисиите на серен диоксид, азотен оксид и прахови вещества. Целта е да се създадат, да се определят да се определят стойностите за различните съоръжения националните отговорни органи ще извършат регистрацията на съответните съоръжения и законодателството ще бъде е, директно включено в националното законодателство. Директивата е амбициозна, но аз искам да й придам така по-приемлив вид. Този, тези правила ще се отразят най-вече на малките и средни предприятия, включително и на някои предприятия, които се ръководят и управляват от общините. като, например, топлини съоръжения, които, примерно, в рамките на организация на съкооператори и така нататък, те също, този вид съоръжения също биха били включени в тази директива. Целта обаче същевременно е да се избегне прекалената административна тежест, тежест за малките и средни предприятия и за потребителя като цяло, тъй като правилата ще имат последици и за бизнеса, но и за отделният граждани. Така че аз предлагам да се а, измени член 2, за да се изясни а, приложението на предложената директива. И по-специално директива 75 от 2010 година. Целта е, както казах, да се избегне административната тежест за отделните оператори. При изработването на този доклад се е, допитах до заинтересованите страни. За да видим дали е, е, ще има достатъчно е, ефективност и дали просто си заслужава, дали намаляването на разходите ще е достатъчно. Създадах е, три категории от 1 до 5 е, мегавата, от 5 до 15 мегавата и от 15 до 50 мегавата. Това са трите категории топлинни съоръжения. И за да няма проблеми при тълкуването на разпоредбите, предложих да бъде внесени изменения в член 5. Сега бих искал също да обърна внимание вашето внимание към някои проблеми, които все още не са намерили решение. В проекто доклада не съм включил всички изменения, по които работиме в момента. Някои от измененията постъпиха след крайния срок. Бих искал да да продължим да обсъждаме някои от проблемите, като делегираните актове, на, на, които, актовете, които ще делегираме на Европейската комисия. И, има различни становища по това предложение Всеки нов регламент, свързан с околната среда, но и не само, а тук става дума за околна среда, изисква задължителна нотификация от страна на предприятие. Нотификации, които се изпращат в различни институции, тъй като данните трябва да постъпват в различни а, база данни. Това означава, че а, ще са необходими допълнителни контроли и проверки, но предоставянето на административни данни често е ненужно бреме което налагаме на малките и средни предприятия. Аз смятам, че а, би могло да, това предоставяне на данни да се съчетае с едно по, един по-цялостен подход на предоставяне на данни, до доколкото разбрах от експертите, за сега това не е възможно. Не, не, не, не, би било добре да можем да се, изработи, да се изработи една единна система на предоставяне на данни, които да постъпват в един централен орган, като разполагаме с достатъчно изследвания, според които увеличаването на емисиите увеличават и ефективността на съответните инсталации. И още един проблем, който се постави по време на изработването на доклада, става а, дума за източниците, истинските източници на замърсяване. Комисията предлага да... Да становискем zwiększyć ilość godzin pracy tych średnich źródeł spalania do до 1000 годин. Инсталациите според броя spory broje na в w których to funkcjonuje. при всички случаи трябва да се извърши преглед на а, правилата след 5 години. Но знаете от друга страна, че ако определиме е, период от 500 работни часа, то за страните от севера това е, е твърде мал, малко е, количество часове предвид климатичните условия. Така че трябва да намериме някак, някакво решение и за тези топ, и за топлинните инсталации в, а, а, юж, в страните на юг в Европейския съюз а, и за северните страни, тъй като а, има разлики при експлуатацията. Те също така трябваше да направят труден избор от една страна ефективността и от друга страна насърчаване на възобновяемите е, енергии и намаляването на емисии Тук също проблема се поставя най-вече в а, а, Северна Европа. Мисия Пелов, Пеув niejednokrotnie przekraczałyby wartość, wartość инвестиции. И където Е, нови, нови, новия регламент ще изисква допълнителни съоръжения, които ще бъдат по-скъпи от е, цената на самото първоначално съоръжение. Също така трябва да обсъдим проблема, свързан с е, биомасата и нейното използване. Дами и господа, убеден съм, че ще можем да имаме конструктивно сътрудничество. Аз работех отлично с докладчиците в Сянка. Бих искал да чуя вашето мнение по всички въпроси, които смятате, че са от значение. Очаквам вашите реакции. Ще, и се, ще се опитам да а, откликна с, с цел а, да се получи един добър доклад и да имаме а, успех при гласуването. Сега започваме с докладчиците в сянка. Много ви моля да бъдете кратки, тъй като в 11 часа трябва да приключиме нашата дискусия поради идването на комисаря. Е, президенте, благодаря, господин председател. Днес обсъждаме а, е, една а, е, тема, а, е, която в крайна сметка ще бъде облечена в а, а, нормативен а, текст за горивните инста, инсталации. Няма да се а, спирам на а, остротата на проблема с замърсяването. Замърсяването е основен проблем и основна причина за преждевременната смъртност и всички знаем какви са въздействията върху здравето на гражданите. Много добре знаем колко плащат здравните и социалните системи на държавите членки. Но един минималистичен подход, когато обсъждаме как да бъде подобрен предложението на комисията, едва ли е подходящ. Много добре знаем, че замърсяването на въздуха зависи не само от а, промишлените предприятия, а, но а, и от а, емисиите, от а, жилищните сгради, от а, трафика по а, пътищата и други причини. И е, не бива да отслабваме да намалим е, въздействието или ефективността на предложението. Има е, някои изрази в е, предложението на съвета, които според мен отслабват като цяло значението и тежестта на предложението. За това трябва да се стигне до един приемлив компромис, без той да обслабва. Когато говорим за размера на горивните инсталации, тук се предвиждат градирани мерки според категорията, но тук мощността е от 1 до 50 мегавата или 80% от горивните инстатации, над една трета от емисиите, които замърсяват въздуха, идват от тях. След това избора на е, режим е, между е, регистрация и разрешителен режим също зависи от тази категория. Много строги са санкциите. И е, добра е идеята да се остави държавите членки да е, имат възможност да е, избират дали тези инсталации, дали тези предприятия да е, са на регистрационен или разрешителен е, режим. Не можем да отделим от този е, въпрос е, и е, е, подхода, който се възприема в другата комисия, в комисията ИТРЕ. Не бива да се дублират е, основата. Когато е, се е, определят е, последиците при е, дефиницията на горивните инстатации. Аз бих могъл да приема предложението на комисията в смисъла, в който е предложенията. И все така сроковете за регистрация или разрешителен режим през 2013 е, година, 15 е, години по, е, след приемането на тези разпоредби, все огромната част от горивните инсталации са с мощност около 50 мегавата и един срок от 13 месеца е твърде дълъг, за да могат да изчакват влизането си в експлоатация. Според комисията през 2015 година ще трябва да, се, да влезе в сила предложението на комисията за горивните инсталации под 5 мегавата, които са малките горивни инсталации, но има и други е, категории е, в рамките на тези средни е, инсталации от 1 до 50 мегавата и а, при а, 50 мегавата може до минимум да се сведат а, изключенията и предложенията на комисията да се ограничат а, максимално. Освен това, трябва да се определят и параметрите, в които може да се действа. Замърсяването на въздуха се причинява от промишлените емисии от други фактори, както е посочено в алинея трета. Имат и други въпроси, но аз подчертах нези, които бяха най-важни. Ще изброя още няколко. Трябва да се избере подходящия подход. Горивните инсталации в най-отдалечените периферни райони са в експлоатация в а, определен брой а, часове а, годишно и тяхното предназначение е главно за а, отопление. Мога да ви дам а, пример за а, горивните инсталации, които натрупват повече а, емисии. И с това искам да заключа, че контролът на емисиите чрез режима, независимо от това дали е разрешителен и регистрационен, трябва да продължи през целия жизнен цикъл. Благодаря. Давам думата на госпожа Вишневска. Okay. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Szanowni państwo, na wstępie chciałabym podziękować. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Гжип за проекто докладът му, който ние обсъждахме и през декември. Говорихме за важния проблем за принципа на пропорционалност при прилагането на директивата и съобразяването и с размерите на инсталациите. Има три възможности да не се прави разграничение по мощности, да се затегнат нормите, които се прилагат за качеството на въздуха. Много се радвам, че се прави опит да се въведе е, повече яснота е, за всички категории. Тук се предлага една диференциация между 1 до 5 мегавата, от 5 до 15 и от 15 до 50. По-малките предприятия трябва да ползват някои облегчения, което ще има а, е, голямо въздействие върху качеството на въздуха и ще намали емисиите. По същия начин, економическата целесообразност ще бъде подчертана повече. Докладчикът посочи необходимостта от избягване на дублирането на законодателство и по-строги стандарти. Мисля, че можем да направим още една стъпка напред. Нормите могат да не бъдат задължителни, а да зависят от решенията на държавите членки. Държавите членки винаги могат да приложат по-строги стандарти, ако желаят, в приложения с незадължителни стандарти. Според мен това приложение трябва да се е, заличи. Ако те не са задължителни, не е необходимо да се избряват по този начин. Критериите за качество на въздуха трябва да се разгледат много внимателно и да се прилагат, като имаме предвид, че те имат пряко отношение към здравето на гражданите и разходите свързани с тях. Средните горивни инсталации са най-често местни туплофикационни котли. На половината от полското население ползва услугите на топлофикации или на местно парно. В някои други държави, може би, топлофикацията не е чак такъв голям проблем. Но топлофикационната инфраструктура изисква големи инвестиции. Остаряла е не е енергийно ефективна, големи са загубите. Но ако са твърде строги нормите, секторът ще престане да бъде печеливш и ще потикне хората да минат към индивидуално отопление, без непременно да се използват възобновяеми енергоисточници. По такъв начин ще се увеличат емисиите които така или иначе са основен източник на замърсяване. За това трябва да се разгледа и тази възможност и да се въведат реалистични стандарти и норми. За да бъдат реалистични обаче, съм внесла предложения за изменения, за да може да се обслужи двояката цел за закрилата на гражданите и опазването на околната среда. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за отличната работа. Ще бъда много крат. Аз не смятам, че предложението на комисията е толкова лошо, колкото казва докладчика, но има а, някои проблеми, свързани с изключенията двойното регулиране и е, емисията, е, директивата за промишлените емисии. Аз мисля, че само онези, които са стигнали е, лимита, могат да бъдат е, изключвани, а всички, които са под, трябва да бъдат включени в обхвата на тази е, директива. докладчика включва голяма част от предложенията на Косавета за намаляване на административната тежест и ефективността на предложение. Но аз не виждам защо се са внесени толкова много изменения в приложенията, без никаква нужда. В крайна сметка Европейската комисия е правила а, а, оценка на въздействието и тези цифри означават нещо, а докладчик внася промени без да а, обясни защо. А, така че смятам, че промените в приложенията са прекалени. Още един пример в Нида Нидерландия количеството емисии са много под допустимите прагове, които се посочват и 8%, 80% от тези горивни инсталации са всъщност котли и разполагаме с правила, които при всички случаи налагат прагове, които са под тези включени в предложението. Бих искала да попитам комисията какво предвижда за така наречените изваредни планове, свързани с работното време или експлуатационното време в различните държите, държавите членки. Бих, бих искал да имам осветление по този въпрос им ще има ли някакъв проблем, ако се придържаме към 500-те часа, посочени в предложението, включително и за северните страни, като Финландия и Дания. Аз не виждам защо, защо трябва да има група от 5 до 15 мегаватта, тъй като според а, изследванията и проучванията на комисията, разходите са много високи за първата група от 1 до 5, от 1 до 5 мегавата и след това има рязък старт. Мисля, че трябва да се опитаме наистина да постигнем една една уравновесена, балансирано предложение. Аз бих поканил членовете на комисията да посетат Нидерландия и да а, видят котлите в една от бюро а, а, една от инсталациите за производство на бира и а, която а, наистина е, е твърде известна с а, малкото количество емисия. Става дума за котли от 80-те години. Госпожа Родригес, ами го. Благодаря, господин председател. Аз смятам, че е добре общественото здраве да бъде в центъра на нашето внимание, защото това е приоритет за нашата комисия. Лошото качество на въздуха причинява е, преждевременна смърт. В моя регион Андалусия над 80% от населението отишват замърсен възраст, където замърсяването надвишава в пъти нормите на СЗО. Да не говорим за лошото въздействие върху културите и екосистемите и властите в Испания не вземат необходимите мерки. Трябва да се направи нещо. Плановете за борба също замърсяването са задължителни, но на места не се прилагат просто защото липсва необходимата политическа воля. Гражданите не се информират в достатъчна степен. Е, европейските институции са длъжни да се намесят. Те имат правото да контролират държавите членки, дали държавите членки изпълняват европейското законодателство. Мисля, че обаче в този доклад правим е, обратното на това, което е обявено, именно да се намери баланса е, между е, различните цели, е, защита на е, малките и средни предприятия и гарантирането на опазването на околната среда. Има цял списък с изключения, които, които съвета иска, които са в полза на операторите на горивните инсталации и на рафинериите. Никъде обаче не се споменават МСП. Обединената левица е на мнение, че парламента не трябва да приписва буква по буква това, което се препоръчва от съвета на министрите, защото ние сме в служба на гражданите и е, трябва да спазваме директивите за в областта на общественото здраве. Трябва да изкореним проблема и да предотвратим замърсяването, да прилагаме принципа замърсяващия плаща смятаме, че мерките, предложени от комисията и цифрите са, не са достатъчно амбициозни. Редица държави членки прилагат много по-строги мерки. Холандския закон може да бъде посочен за пример където прилагат мерките и към бойлерите за занижаване на азотния диоксид. и са намалили с около 75% емисиите от азотен диоксид. От друга страна се предлага модернизация на инсталациите до 2025 година. Днес съществуват обаче и инсталации, които вече замърсяват много по-малко. Така че според нас предложенията не са достатъчно амбициозни и не е необходимо да се поставя толкова дълъг срок. Е, в предложения проект е, е посочена системата за размяна на квоти, която вече се провали, шумно се провали. Е, не се предвиждат обаче стимулиращи мерки за преминаване към по-чисти е, енергийни източници. Е, точки от 10 до 13 са важни. Ние бихме искали 13 та да бъде обединена с 10. -та. И накрая искам да, е, да се възползвам от случая и да се обърна към ведомствата, които отговарят в, за общественото здраве и околната среда в Андалузия, в момента се извършва едно е, епидемиологично проучване, което трябва да бъде задълбочено и е, чиято цел е да намали смъртността сред населението на този регион. Госпожа Реваци, много ви моля бъдете кратки, защото в 11 часа идва комисар. Ще се опитам. Благодаря на докладчика, е, групата на зелените подкрепа тази директива, така както беше предложена от комисията и бихме желали да, да отидем дори по-далеч по отношение на качеството на въздуха. Това е директива за средните горивни инсталации, но е също, засяга също и общественото здраве, защото има пряко, пряка връзка. Не забравяйте цифрата 400 жертви, 400 смъртни случая в Европа. И връз, връзката жертви почти толкова, колкото от пътните происшествия и тютюнопушенето. Господин докладчик, когато виждам изключенията, които предлагате, а, си казвам, че тази директива ще се, ще, ще се лиши от съдържание. А, освобождавате газовите турбини, газовите мотори на офшорните платформи, също и платформите, които използват водород, химическата промишленост също освободена, катализаторите, някои пещи, крематориумите и прочие. И накрая черешката върху тортата – Давате примери за инсталации на Канарските острови, задморските френски територии. Всъщност, за какво става въпрос? Е, на островите няма ли проблеми с замърсяването? Ако това е позицията на съвета, е, аз не, не разбирам. Всяка държава е, иска да си защити територията. Е, е, включително и за Франция в задморските територии. Аз съм абсолютно против тези изключения, защото ако искаме да стимулираме нашата индустрия да е, създава по-малко замърсяващи инсталации, трябва да налагаме правилата навсякъде. Оставим ли пролуки, хората ще заобикалят закона имаме гранични стойности. Е, вие сте променили граничните стойности както за серния диоксид, така и за азотния окис. Аз мисля, че трябва да е, приемем предложението на комисията. Е, защо препоръчвате по-низки норми и защо включвате газ? Комисията предлага от 1 до 5 и от 5 до 50. Защо вмъквате този прак от 15 по средата? От 5 до, до 50 вече говорим за големи инсталации. И още нещо. Проблема за енергийната ефективност. Ще ви дам пример, господин докладчик. Е, е, има инсталации, които произвеждат е, ток, електроенергия и които консумират дърва. Трябва да бъдат задължени всички тези е, фабрики, които са в границата между 5 и 50 мегавата, да гарантират ефикасност, да произвеждат електроенергия с дърве, но да е, използват и топлината, защото иначе има загуба на топлина и има риск да се изсече гората, за да се произведе електроенергия, също времено да се замаси атмосферата с топлинните газове. Така че е, позицията на зелените е да е, търсим, да се опитаме да отидем по-далеч, да намалим дерогациите, защото те лишават от смисъл директивата и да не забравяме проблемите за общественото здраве. Благодаря. Последния оратор е господин Педичини. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за е, досега свършената работа по проекто доклада. Е, с е, е, цялата неизвестност, която имаше е, за работната програма на комисията Юнкер по този пакет, защото именно в този момент работихме от колегата Ривези, от Зелените, чухме важни коментари по текста. Ние смятаме, че предложението за директива не бива да възпроизвежда само това, което имаме в директиви 125 от 2009 и 75 от 2010, но и да се обединят онези разпоредби, които водят до повишаване на конкурентоспособността, равнопоставеността на економическите оператори, опазването на околната среда с възможност да се намали замърсяването на въздуха с економически целесообразни методи. Винаги се прилага принципа, че е, вложенията се е, отплащат, е, възвръщаемостта им е голяма. Три измерни системи за управление от новото управление, новото поколение интелигентни системи може да помогне много. Що се отнася до член 24 от директивата за промишлените емисии, тук се предвижда намаляване до 2300 година в дългосрочен план в Европейския съюз, за да се гарантира чист и безопасен въздух, което да не представлява прекомерна тежест за малките и средните предприятия. Но те имат потенциал за производство на топлинна енергия по нови начини. Благодаря. И сега съвсем накратко давам думата на господин Данц. Благодаря. Благодаря. Това е само една част от пакета и аз съм докладчик в сянка по другите предложения. Ето защо за мен е много важно да имаме яснота по работата ни по средните горивни инсталации. Малко се чувствам разочарован. Напълно се присъединявам към казаното от Масимо Палучи за пределно допустимите норми. Знаем какъв е мащаба на проблема. Много говорим за него. Но няма никакъв смисъл да влизаме в преговори с съвета когато единствената позиция на съвета е просто една по-слаба версия от позицията, която ние имаме съвсем категоричен трябва да е парламента, какво искаме, какви са нашите амбиции. На тази основа смятам, че изключенията и други разпоредби значително разводняват е, един доклад, замислен като доста амбициозен. Технологиите са на лице, знаем какво трябва да се направи. Не виждам защо трябва толкова много изключения да предвидим за средните горивни инсталации. Аз със сигурност не се каня да подходя по този начин, когато е, работя по нашето законодателно е, предложение. Затова ми се иска този пакет да бъде амбициозен, да се цели на високо, защото проблемът е огромен и той може да се реши само с съвместни е, действия на ниво предложено като минимум а, е, от комисията. Благодаря. Благодаря сега госпожа Герлинг. Да, само няколко въпроса. Първо, не ми е ясно защо а, е, на английски язик вместо частици се казва прах. Не е особено научно издържано. Защо говорим за прах? Навсякъде се говори за е, съдържание на твърди частици и е, не разбирам защо е, сменяме думата, защо почваме да употребяваме ненаучния термин прах. Заповядайте. Благодаря. Петър Лизе. Благодаря на докладчика мисля, че за 5 мегавата за централите, които използват биомаса, Германия направихме, осъществихме голям напредък по отношение на използването на енергийни, нови енергийни източници. Е, трябва да поставим амбициозни цели, но е, не трябва да забравяме, че е необходимо да инвестираме в възобновяемите енергийни източници е, и, и трябва тези централи да гарантираме тяхната рентабилност. Иначе единствената последица ще бъде отново използването на изкопаемите е, горивни източници, което ние не желаем. Момент. Сега. Господин Сяга, ще бъда много кратък. Това е много важен законодателен акт за намаление на емисиите. Аз Единственото притеснение, което изпитвам, са свързани с горивните инсталации, които използват биомаса. От гледна точка на ефективността днес ще гласуваме стратегията за горите след обед и там са записани промените, които са необходими. Така че аз не смятам, че тук трябва да включваме а, разпоредби, които да доведат след това до а, затваряне на разпоредници и така така че имам проблем с известно при повтаряне, макар и е, а, докладчика да е, е, се опитал да е, превъзмогне тези проблеми. Единствения проблем, както казах, е, който трябва да разгледаме много внимателно е праговете, особено за частиците. Вече в другите директиви имаме вече изключения, включи, включ, включително и от географска гледна точка. Така че при, всички случаи про, има, има, има начин да се намери решение, което да няма отрицателно влияние върху околната среда и също времено да доведе до ефективност. Сега господин Халент от комисията, но много ви моля да бъдете много град, тъй като комисар Вела а, очаква извън. Благодаря, господин а, комисар. Ще се опитам да бъда много кратък. Отбелязваме със задоволство, че има широка подкрепа за а, вижданията на а, докладчика относно обхвата на а, предложението, общите а, е, правила и същевременно насоките към държавите членки как да решат тези проблеми. Същевременно обаче смятам, че пред, е, предложен. не смятам, смятаме, че измененията включени в е, предложение 3 са не целесообразни. Включи, включ, включително и промишленостите, които в момента, в които в момента сме лидери, но които би които биха могли да загубят своята способност прямо а, партньорите и конкурентните от Съединените щати и, и Китай. А, предложението има за цел да бъде а, добро и да може да бъде прилагано от малките и средни предприятия и същевременно да създаде законова законодателна сигурност за, близ, за близките години. Обаче, като целта е, разбира се, да се защитат и интересите на гражданите. Считаме, че отлагането на някои разпоредби може да доведе до проблеми и много от изключенията, които са предложени, ще, имат, ще бъдат със срок от отиващ отвъд 2035 година, което в никакъв случай не е приемливо. Има и проблеми, свързани с праговете в анекс приложение 2. Ние считаме, че намалението на емисиите за, сяр, за сярата са нецелесообразни и смятаме, че някои от предложенията на докладчика просто изпразват от известно съдържание съществуващите предложения. Е, що се отнася до приемствеността е, и последователността в е, законодателството, ни са абсолютно съгласни. Наистина трябва двете директиви, които цитира докладчика, са абсолютно адекватни услуги. И също времено господин председател, това бяха моите коментари. Няма да отговоря на въпросите, които специфично бяха зададени на комисията, но бих могъл да го, да, да го направя по, в а, пис, писменно при необходимост. Бих искал да извина а, нашия директор, който трябваше да присъства днес, но който е Е, Пани Предничанце... Е, Много ви благодаря, господин председател, госпожи и господа, докладчици в сянка уважаеми депутати, по никакъв начин не съм имал намерение да отслабя или разводня законодателното предложение. Мисля, струва си да се подчертае, че всяко от предложенията има своята обосновка. обосновка, а, която е подкрепена и с документите, които обсъждахме. Бих се ограничил само с следните наблюдения. Когато имаме многоетажен жилищен блок и е, имаме точков източник на топлинна енергия, топлофикационно предприятие, например, не бива да прилагаме по-строги изисквания към по-малкото предприятие, защото ще е много силно изкушението да се премине от централизирано топлофикация към местно или индивидуално парно. Това е опасността благодаря на всички за изказванията и за предложенията. Готов съм да ги обсъдя. Нямаме време да реагирам на всички. Предполагам, че нашия гост, комисарят, вече е тук. Само мога да благодаря на колегите за конструктивния принос. Благодаря. Само да ви напомня, в крайния срок за внасяне на измененията с електронен подпис 4 марта, 12 часа, разглеждането 26 март, гласуване в парламентарната комисия 13 и 14 април. Е, искам да кажа, че точка 7 остава за след обед, след гласуването. Преминаваме към точка 8. Обмен на мнение с господин Кармен Овела, комисар за околната среда, морската политика и рибарството. Готови сме да започнем дискусията преди да знаем каква е работната програма на комисията ние формулирахме нашите очаквания за вашата дейност. За това, както обикновенно, първо на вас давам думата за уводно слово и след това ще продължим с въпроси от различни политически групи и депутати. След това, както е обичаят, ще имате възможност да отговорите. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Ще бих искал първо да ви благодаря за това, че ме поканихте днес да участвам в обмен на мнение и да ви представя нашите приоритети за тази година по време на изследването на изслушването се, аз обещах че ще проведем един открит и прозрачен диалог от 1 ноември. Насам откакто поех този ресурс, се срещнах с много от вас в личен план и вашите мнения, вашата експертиза бяха много важни за мен и днешното заседание е просто едно продължение на нашия диалог. По време на изслушването аз поех ангажименти към изпълнението на седмата е, програма за действие в околната среда за насърчаване на растеж и иновация, които да са нисковъглеродни и ефективни, за да защитиме нашия природен капитал и благосъстоянието на нашите граждани. Надявам се че ще успеем да постигнем това през 2015 година, но нека да започнем да се, да се спра на основното в, в, в програмата на комисията за 2015 година, нещо, което обсъждахме с вас. Става дума за пакета за кръгова економика. Знам, че вие сте до известна степен скептични прямо нашето обещание да направиме една много по- амбициозна, едно много амбициозно предложение, но ви, ви заявявам, че наистина ще успеем да го направим. След до няколко дни ще бъдат изтеглени предишните предложения и целта ни от тук нататък ще бъде новите предложения да бъдат по-широкомащабни и да бъдат изпълнени колкото се може по-бързо. Нашата мотивация е проста. Бихме искали Европа наистина да тръгне по пътя на устойчивото устойчивия растеж, като се насърчава кръговата економика, като същевременно се, прем, се премахне правната несигурност за унези, които разчитат на, този, на, този, на това ново предложение за създаване на работни места и искат да направят инвестиции. Целта е да има наистина амбициозно предложение до края на 2015 година за насърчаване на кръговата економика. Нещата са ясни, но за да постигнем тези цели е, е, е необходима вашата помощ. Първо, разбира се, първо ще излеземе с ново законодателно предложение относно целите в областта на отпадъците, като се вземат е, предвид резултатите и мненията изразени по време на публичните допитвания, както и мнението на парламент. Но разбира се, предложенията трябва да бъдат специфично насочени и към държавите и членки. Разчитаме на вече извършената от е, различните институции работа, за да направиме ново предложение. В новото предложение е, ще бъдат е, включени всички е, положителни положително постигнати до сега резултати, включително, включително и увеличаване е, обема на, на рециклирането в Европа но трябва да бъдем и по-амбициозни, що се отнася до осъществяването на тази програма, за да може да се затвори наистина кръга на кръговата економика. Тоест да е, да, да, да, да, да много по-добро използване на изделията още преди е, изделията да се превърнат в отпадъци и какво да се направи, за да се насърчи развитието на един пазар на рециклираните изделия. Т.е. да се използват отново и отново. защото в крайна сметка няма никакъв смисъл да се рециклират продукти, които няма да бъдат е, отново използвани. Те трябва да могат да бъдат включени отново в цялата производствена верига. По този начин на рециклирането ще бъде по-лесно, по-ефтино, по-ефективно, ако самите е, изделия се произвеждат с цел да бъдат използвани отново. Е, тази кръгова економика ще бъде включена в една пътна карта, в които ще бъдат включени някои мерки, а други ще бъдат постепенно включвани в хода на действие. По този начин е, ще можем да, да постигнем и нашите амбициозни цели в е, областта на енергетиката и съобщението, което господин Севкович ще представи утре на пленарното заседание тук в парламента. Целите и пътната карта ще бъдат изработени до края на 2015 година. Това наистина е една широкомащабна, амбициозна програма, която отговаря на целите на седмата програма за околната среда, включително и на целите за устойчиво раз, раз, устойчив растеж, към които ще се върна. Знаете, че в цел 12 на ООН се казва, че че трябва да постигнем устойчиво производство и устойчиво престъпление, потребление. Сега, нека да, нека да се опитаме да решиме този проблем заедно и да се справим с това предизвикателство заедно. Тоест, от ам, от суровината до производството, до управлението на отпадъците, до завръщането в производствената верига. Тоест, раз, раз, разбира се, не тръгваме от а, нула. Разполагаме с мнението и становищата на всички заинтересовани страни и ви благодаря за вашия интерес, и а, за а, приноса, който ще а, дадете и в бъдеще за осъществяването на тези цели. Също така вече сме разполагаме с известно, с експертиза и заедно с политическата воля, всичко това ще се превърне в един широкомащабен пакет, който ще е, бъде осъществен в най-близко време. Миналата година през декември е, бяха е, на е, Business Environment Hours в е, Лион. Как можем обаче да използваме най-добре всички инструменти, с които разполагаме за като е, директивата за екодизайн и е, другите инструменти за постигане на кръговата економика? Какво трябва да се направи с важните суровини? Защото е, промишлените отпадъци са повече от половината отпадъци, които се е, произвеждат в Европейския съюз. Какви технологии да прилагаме, за да имаме по-добра кръгова економика? Каква трябва да бъде политиката за потребителите да отговаря по-добре на е, целите на кръговата економика? Как Европейския съюз може да насърчи тази економика и какви, с какви инструменти да я финансира. Това са проблеми, на които трябва да намериме е, е отговор заедно в следващите седмици, за да може да има от една страна законодателство, е, инструменти, е, науч, научни изследвания, развойна дейност, всичко това да, да позволи на малките и средни предприятия да тръгнат по пътя на кръговата економика. Подготвителният доклад на Комисията за стратегически инвестиционен план подчертава значението на ресурсоефективността като основна цел. Тя може да се представи като твърда подкрепа за екоинновационни проекти, които вече подкрепят съществуващата подкрепа от европейските структурни фондове. Има много потенциални мерки, е, които трябва да разгледаме, за да изберем най-подходящите средства. Вашият принос в този процес ще бъде много ценен и е, съм готов да слушам вашите становища още от днес е, до е, целия цикъл на подготовката на пакета на кръговата економика, който разбирам ще бъде одобрен в пленарната зала преди лятната вакансия. Нека да бъдем повече новатори, повече да мислим стратегически, да бъдем по-амбициозни заедно. Що се отнася до е, качеството на въздуха, предложението за директива за национални е, прагове за емисиите си остава. Искаме да отчетем е, измененията в позицията на съзаконодателите, които отразяват синергията с енергийната и климатичната политика за намаляване на административната тежест, без да бъдат компрометирани поставените цели. Сега вече сме направили разчети за разходите на основата на актуализираните статистически данни от държавите членки. Е много важно дискусията вече да се повдигне на политическо ниво. Признаваме, че е, все още е, има известна тревога е, дали всички въпроси са изчистени в това предложение. Но важното е да запазим своята амбиция, за да намалим сериозното неблагоприятно въздействие върху здравето на хората. Очаквам а, становищата на парламента и съвета за а, това предложение на Комисията за националните а, прагове, за, като можете да разчитате, че ние ще бъдем активни и ангажирани. Току-що вие обсъдихте проекто доклада на господин Гжип за Средните горивни е, инсталации, извинявайте, ако не произнесох правилно името, значително допринасят за замърсяването, особено в градовете, тези горивни инсталации. Аз много се радвам, че парламентът има желание да постигне разбирателство на първо четене с латвийското председателство. Комисията ще съдейства в този процес и се надявам, че ще можем да постигнем по-успешно е, нашите цели за емисиите. Позволете ми да продължа с още една инициатива в работната ни програма, по която вече сме реализирали мерки. Това са целите за устойчиво развитие на ОНЕ. С моя колега Невен Мимица, комисар по развитието, преди три седмици представихме нашето съобщение за изкореняване на бедността и за подкрепа на устойчивото развитие. През септември тази година държавните и правителствени ръководители ще трябва да постигнат споразумение по рамката след 2015 година, която ще бъде едно продължение на целите на хилядолетието за развитие и реализация на решенията на конференцията Рио плюс 20 за устойчивото развитие. Това е изключително важно, ако искаме действително да постигнем целите за устойчиво развитие. Една от тях се отнася конкретно до производството и потреблението. Европейския съюз може да бъде глобален лидер в редица области, например при установяването на по-устойчиви цикли е, на потребление и производство по въпроса за управлението на океаните и на ценните морски ресурси и глобалните екосистеми. Както знаете, управлението на океаните е ключов приоритет, е, който съм си поставил по време на мандата. Е, съобщението посочва как според комисията могат да се постигнат тези цели, съдържа идеи за наблюдение, отчетност и преглед на нашите ангажименти. Един списък от действия очертава пътя към ефективното изпълнение на рамката за след 2015 година, чрез конкретни действия на Европейския съюз и други. Очаквам с нетърпение и желание дискусиите с парламента, така че нашите общи позиции, позициите на Европейския съюз, да увенчаят с успех програмата ни за след 2015 година. И още няколко думи за природата. 2015 година е годината на природния капитал, за да стана още по-ясно. Имаме една поредица от е, събития, е, които започват през пролета, доклада за състоянието на природата, консултации по е, прегледа на състоянието на законодателството и средносрочен преглед на стратегията за биоразнообразието през есента. Е, миналата седмица в партньорство с Европейската инвестиционна е, банка започнахме един пилотен проект е, за инструмента за финансиране на природния капитал. Това е един новаторски пример как обединяваме усилията си в името на природата и биоразнообразието. Това са действия, които трябва да се разгледат в по-общ аспект в програмата РЕФИТ за преглед на европейското законодателство. Не само мнозина от вас, мнозина граждани, неправителствени организации отдават огромно значение на природозащитното законодателство. Същата позиция възприема и комисията. Ще направим нашата оценка всеобхватно, задълбочено и прозрачно, ще има е, големи възможности за участие в официални събития, като например Зелената седмица в началото на, ю, на юни. Тази година тя ще бъде посветена на природата и биоразнообразието. Ще има и конференция на заинтересованите страни от прегледа на състоянието през септември. Зная, че мога да разчитам на съществения принос на Европейския парламент в тази връзка. С радост ще участвам в съвместните ни действия по всички тези въпроси. Следващата седмица ще подготвям констатациите на доклада за състоянието на околната среда, основен доклад на Европейската агенция по околната среда, който излиза всеки 5 години. И в заключение искам да кажа няколко думи за изпълнението. По време на изслушването аз заявих, че държавите членки трябва да подобрят своите резултати. В някои случаи значително да ги подобрят. Зная, че споделяте целта пълноценно и правилно да се прилага законодателството, което вие приемате в съвместна законодателна процедура с съвета. Зная, ще съгласите, че е безсмислено да се определя една цел, ако тя а, не се постига или най-малкото не се полагат усилия за нейното а, постигане. Ето защо ще работя още по-активно с държавите членки, за да преодолеем трудностите, да видим къде са проблемите и да насърчаваме спазването на законодателството. Призовавам ви да ми помогнете в това усилие, да използвате своето влияние, вашите мрежи в страните, избирателници и райони, за да се подобри изпълнението на законодателство. Това ще даде заслужената равнопоставеност на нашите предприятия. И нещо още по-важно, е, ще се гарантира спазването е, на високите екологични стандарти, е, каквито европейските граждани заслужават. Благодаря ви много за вниманието. Очаквам интересна и плодотворна дискусия. Благодаря. Благодаря ви за презентацията. Благодаря за уводното слово, за споделените становища. Нашата комисия зададе конкретни въпроси за работната програма на комисията. Започваме с първия кръг оратори, представители на политическите групи. Започвам с Питер Лизе от НП. Благодаря, господин председател. Бих и помолил и Иво Белет който е координатор да Петър. Благодаря, господин председател, господин Петър. Благодаря, господин комисар, че сте с нас. Добре дошъл. Имам два въпроса към вас. Радваме се, че предложението за кръговата економика все още е валидно. Всички ние искаме наистина предложението да е амбициозно и да има колкото по малко бюрок... бюрокрация възможно. Знаеме също така, че доста държави членки са изправени в момента пред проблема с достигане на с ограниченията в емисиите имат известни трудности за постигане на целите, така че по-амбициозни цели ще бъдат още по-трудни за достигане. Какво мислите по това? И колкото до второ по европейските стандарти, знаеме в момента, че всъщност planning to take in order to make sure. Знаете, че, че, че през 2017 година Thank you to you. And now, Матиас Гьоте, професор Сили. Ja, vielen Dank. Im Gegensatz... Speziell für das за е, товарните автомобили. Е, das APA-пакет. Благодаря. Ние не сме доволни от оттеглянето на този пакет и се надяваме, че е, комисията ще направи някакво ново предложение през следващите месеци. Е, трябва наистина да гарантираме кръгова економика, не някакъв полукръв, т.е. да се обхвана рециклирането на опазите, енергийната ефективност, е, използването на суровините. Вие право споменахте и потенциала за създаване на работни места един милион работни места могат да бъдат създадени пряко или непряко от мерките. Не трябва и да се бавим, трябва да се дават все нови и нови предложения, по-добри от сегашните. по отношение на спазването на законодателството, ние създаваме нормативни актове, но понякога те не се прилагат в държавите членки и точно там е проблема. Законодателството не се спазва така, както се надяваме. Това въжи за рамковата директива, за флората и местообитанията. Или за директивата или другите директиви в областта на околната среда трябва да се инвестира в досилване на контрола. Вие отговорите и, и за рибарството и риболова. Трябва да признаем, че въпреки поетите от държавите членки задължения, а, има още много какво да се желае по отношение на седмата програма за действие за опазване на околната среда. Именно контролът е слабото място. И тук е, е, ми се ще да чуя какво предвиждате вие, какво предвижда комисията. Остава още много да се направи. И крайно време да набаксаме загубеното време. Thank you. Um, thank you. Благодаря, комисар Вел. Първо бих искала да ви благодаря за тихите, не, не шумни, но много ефективни усилия за подкрепа на пакета за качеството на а, въздуха. Всяк споменахте директивата за птиците и местообитанията. работиме по а, първоначалното писмо, а, отправено от а, председателят Юнкен, Юнкер относно преработката на тази директива. Разбира се, не искам окончателно окончателен отговор в момента, но бих искал да знам докъде сте стигнали и се надяваме, че понеже четем в медията, има някакви спекулации относно предложенията, свързани с околната среда, докъде е стигнал Господин Гербане, благодаря господин комисар за вашето изказване по време на вашето изслужване. Аз се, читах, се, се питах дали вашата, вашия ресор няма да бъде много оборбен и наистина е такъв, но вие загубихте първата битка. Бих искал обаче да погледна напред към следващата бор, битка т.е. устойчивото е развитие да стане наистина отправна точка и основата на европейския дневен ред. Знаем, че утрешната економика ще бъде економиката на бъдещето ще бъде устойчива економика. За това е, инвестициите трябва да почиват на критерии за устойчивост и защото ако инвестициите нямат тази насоченост, те просто ще бъдат пари хвърлени пред прозореца. Така че, заедно с комисарите Юкинен и Тимерманс трябва да, да, да се, се опитате да намерите от тези устойчиви критерии, които да подплатат инвестиции. Второ, трябва да се направи и анализ на положение. И второ, тук говори се за проекти, свързани с инвестиционната програма на Европейската комисия, но там се, се, се говори за една инфраструктура в транспорта, която е много устаряла, която въобще няма да отговаря на утрешните е, изисквани. Мож, можете ли да ни, да ни уверите, че наистина няма да има крачка назад и че програмата на, за инвестиции на комисията Юнкер ще бъде наистина прат, крачка напред към устойчиво бъдеще и економика. Комисаři за minimálně v některých oblastech e, podrobnější představení, než na které jsme tady občas zvyklí. Благодаря много. Наистина, вие доста подробно представихте вашите е, проекти в различните области, повече отколкото очаквахме. Трябва обаче да изявя нашето недоволство. Ние отделихме много от времето си за пакета за отпадъците в продължение на 5 години и полагаме усилия да подобрим този текст и сега ни се казва, че той не е приемлив и, той, и отпада. Е, надявам се, че с наша подкрепа и с подкрепата на всички, които гледат сериозно на а, темата за отпадъците, все пак ще успеем да направим нещо. Заявихте, че вече не трябва да избираме между економическия растеж и или е, защитата на околната среда. Трябва да съчетаваме двете. Какво конкретно обаче предлагате в тази насока? и по-специално в рамките на трансатлантическото партньорство за търгови и инвестиции. Е, как ще е, съчетавате защитата на околната среда с е, търговския обмен и развитието на економиката и економическия растеж? Освен това, едно предложение, което ни притеснява, продължава да е в сила – по отношение на качеството на въздуха също се интересуваме какви са вашите намерения, как ще е, накарате държавите членки да спазват вече приятите правила, които държави членки, които редовно ги нарушават. Благодаря, благодаря ви, господин комисар, за уводното слово. Мога да кажа, че в нашата парламентарна комисия по околна среда не сме много по учтивостите, така или иначе, аз като холандец още по-малко. Ще кажа нещата в прав текст. До сега по околната среда Европейската комисия не е направила нищо. И в момента тя не изпълнява своите е, служебни задължения. Ако е, ще се е, е, обмисля оттегляне на е, пакета за е, отпадъците. и Искаме да чуем е, какво мислят останалите. Ако през декември всички национални министерства кажат да, и ако в парламентът наделе мнозинство против отеглянето на този пакет, и ако на съвета на външните министри по общите въпроси пак се възпротивят, но вие оттеглите пакета, вие всъщност не искате да чуете никого, вие не изпълнявате своите задължения. Ние не сме за това. За това трябва да отговорите. Ако преминем към съдържателната страна, пак ще говоря в прав текст. Казвате, поддържаме визията си по целите за рециклирането. Какво значи това? Ще имате ли нещо подобно в а, а, законодателството или не? Дали имате визия или не, то си е ваша работа, имайте си каквото си искате. Важното е да имаме в законодателството категорична норма. За а, кръговата економика, за затварянето на кръка, казвате пътна карта. Отново алабала, отново поредното съобщение на комисията, отново мантри, че ще бъдем много амбициозни. Каква е тая пътна карта и съобщение, ако ще затваряме пълния кръг? Само ако работите решително, ще можете да повъзвърнете мъничко от загубеното доверие. И моля ви, гледайте много сериозно. И накрая господин Педичини за Европа на пряката демокрация и свободата. Благодаря. Господин комисар, слушах вашите думи главно по кръговата економика. Почти винаги, когато говорим за кръгова економика, говорим е, за онзи етап, който се отнася вече до отпадъците, до тяхното рециклиране. Почти никога не се говори за началото, за максимално възможното намаляване на използването на суровини и особено на изкопаеми ресурси. Тъй като вие отговаряте не само за околната среда, но и за рибарството, на 3 ноември Харватското правителство отказа лицензия в Адриатическо море на три платформи, които са равно отдалечени от Италия, Гърция, Босна и Херцеговина и така нататък. Говорим точно за средата на Адриатическо море на около 4000 км от онези 2000 а, острова, на които имаме а, не многобройно население. Обяснихме на хрватската страна, а, че а, на а, нашето и, а, историческо и културно наследство. Италианците държим не по-малко, отколкото гърците, хърватите, босниците и така нататък. Но а, ако а, нефтодобивните е, инсталации е, аварират, то тогава безвъзвратно ще бъде е, загубено наследство за енергийния а, микс решенията се вземат а, от държавите членки. Мен не ме интересува кой какъв микс ще се измисля. Важното е да бъдат а, а, запазени две основни права, а, записани в хартата. Правото на здраве и право на опазена, опазване на околната среда. Благодаря. Давам думата на комисаря за първият блок отговори. Моля да се впишете в а, при, около 7 минути, защото списъка на записалите се е много дълъг. Благодаря, господин председател. Искам да се върна към казаното на господин Бежени. Ние споделяме вашата загриженост. Говораме, разбира се, и за отпадъци, и за суровини. Разбира се, че трябва да бъдем много по-амбициозни, защото това имаме да разполага, разполагаме с законодателство и а, ние бихме искали, макар държавите членки да имат а, право да решават дали да правят а, изследвания и дали да а, проспектират, те трябва да прилагат законодателството. Това е ясно. Сега, благодаря за коментарите и насърчителните думи, но колкото до затеглянето на законодателните актове, аз е, трябва да ви кажа следното. Ако някои от вас са доволни, че имаме половин кръг, е, аз не намирам, че е добре. Че ако някои от вас смятат, че трябва да се съсредоточим върху, само върху а, а, половината работа, върху рециклирането и а, отпадъците. Еми не, не е достатъчно. Аз не, не смятам, че ще имаме успех, ако свършим половината работа, защото в крайна сметка нашия успех ще се изчислява не от количеството е, законодателни актове, а от резултатите, конкретните резултати. Госпожа Качечна. Аз наистина разчитам на, ваш, на вашото, вашата подкрепа. Колкото до економическият а, растеж и, и околната среда, те върват ръка за ръка, наистина. И ако И ако не искаме доказателство за това, то, доказ... то доказателството е в кръговата економика. Единственото решение са... е кръговата економика. От една страна ще имаме повече ресурси, повече ефективност, същевременно промишлеността ни ще бъде по-конкурентоспособна и същевременно решаваме проблемите свързани с околната среда. Така че аз лично смятам, че наистина економиката и околната среда върват ръка за ръка. Що се отнася до казаното от господин Гербранди? Не бих казал, че съм загубил първата си битка, защото спомнете си, че спечелих, що се отнася до пластмасовите турбички. И ако имаме по-амбициозна, по-, -амбициозна, по амбициозна широкомащабен пакет за кръговата економика, в която да бъде включена и продукцията, производството, то тогава наистина битката ще бъде още по-спечелена. Колкото до инвестиционната програма, ние, обсъж... ние обсъждаме непрекъснато. Същевременно а, разписахме и нашата загриженост за това средствата да бъдат насочени само и единствено към устойчиви проекти. И е, ще бдиме това да стане наистина. Госпожа Гърлинг, относно коли... пакета качеството, птиците и местообитанията. Да, наистина не мога да ви дам окончателен отговор в момента. Работиме по проблемите и наистина това ще бъде един проблем, който ще бъде в центъра на вниманието ни а, през а, следващата година. Вие споменахте и седмата програма за околна среда. Да, наистина, тя продължава да бъде нашата цел и е, нашата, нашия двигател. Господин Матиас, да, ако говорим само за оттеглянето на, докум, на документите на, док, на тези актове, да, аз бих, бих бил съгласен с вас. Ако оттеглиме и спрем до тук, аз бих бил още по-бесен от вас, но не става дума за това, не става дума за оттегляне и точка. Ние, ние говориме за оттегляне на предложения за и внасяне на още по-амбициозни предложения за а, отпадъците и доп, допълнително ново продължение, пр, пр, предложение свързано с производството. Така че не, нека не, не разглеждайте нещата само в светлината на оттеглянето, а и на допълнителното, на новото предложение, което ще бъде внесено. Колкото до губенето на време и а, работните места, да, съм абсолютно съгласен с вас, за това бихме искали това да бъде вписано в нашите приоритети, които са растеж, заетост, устойчивост. И естествено не трябва да губиме повече време. И за това ви казвам, нека да се съсредоточим върху бъдещето, нека да обърнем повече внимание на бъдещето, на предложението, което ще бъде направено. Вече сме позакъсняли и И сега а, не може. Не, не, не можем да кажем, че не, не, не сме предложили малко и много късно. Защо? В крайна сметка не, ние говориме за неща, които вече са, по които дискусията е започнала през 60-70-те години. И аз, това е загуба на време, а не, не онези няколко месеца, които ще ни бъдат необходими да усъвършенстваме инструментите, с които разполагаме. И съм абсолютно съгласен с вас, когато казвате да, трябват повече инвестиции, повече средства. Обсъждам проблемите с колегата Корина Кретов. И когато казвам, трябва да бъдем по-амбициозни в приложението, в осъществяването. Имам предвид не само законодателството. Да, и законодателството трябва да бъде авенциозно, но, но това не е всичко. Комисията трябва да бъде по-амбициозна в постигане на резултатите в а, а, конкретното изражение. Тоест, въпросът е как можем да насочиме повече средства към проекти, които ще помогнат на държавите членки да постигнат а, а, целите. Не става дума за строеж на петзвездни или шестзвездни хотели в държавите членки, когато тези средства могат наистина да бъдат вложени в проекти, които ще ни помогнат да постигнем целите, които сме си поставили. Показвам от господин Белет. Да, по административно упростяване на администрацията, на бюрокрацията, абсолютно съм съгласен с вас. Нека да намалиме административното бреме, не като обаче снижиме нормите и стандартите, защо в крайна сметка ще трябва да, да има отчитане или е, нотификации всеки, всека седмица? Ако можеме да, да, да упростим нещата и същевременно да е, постигнем необходимите резултати, нека усилията бъдат насочени по-скоро към осъществяване на нещата. Но ще се върна и към другите въпроси, които бяха зададени по-късно. Два много прости, конкретни въпроса зададох. А, а, не чух отговор. Това ли е дискусия? Попитах. Първо, ще има ли в законодателното предложение цел за рециклирането? Да или не? Второ, ще има ли законодателно предложение за производството? Да или не? Защото да си говорим за амбиция общо без законодателен текст е нищо. Мисля, че е съвсем справедливо. Да. Да, цели за рециклирането ще има. Това по първия въпрос. По втория въпрос за производството, това трябва да се обсъди, защото трябва тук да съчетаем законодателство, съобщения. Те първо ще решаваме как точно ще процедираме. Благодаря. Благодаря за допълнителните коментари. Сега започваме с втория кръг от изказвания. 27 са се записали, което означава по една минута на всеки. Господин Петърле. Благодаря, господин председател. Господин комисар, хареса ми, че поставяте ударението върху иновациите и стратегическия подход. И искам да сме по-конкретни в тази посока. Трябва ни между Отраслов, подход и нова концепция. Малките земеделски стопанства, които са огромното мнозинство от земеделците в е, София, в е, Европа губят печалби, имат огромни разходи и мисля, че трябва да се обърне внимание на най-големия разход. Разхода за енергия чрез финансиране с дългосрочен банков кредит може да се направи фотоволтаична инсталация в стопанството. Субсидиите могат да се намалят и вместо да се прилагат на единица площ, да се прилагат по киловатт час, за да се избегнат прекомерните разходи, да се реализира допълнителен доход. Uh, така земеделието, енергетиката и развитието на селските райони ще се обединят в единна стратегия. Как можете да подкрепите подобно конкретно развитие, а не само концептуална рамка? Благодаря. Колеги, хайде да спазваме лимита знаете с какво време разполагаме. Много ви е, моля и ви призовавам да се придържате към една година. Господин Посъл. Е, надявам се. Много се радвам, господин комисар, че посочихте, е, че 2015 година ще е година на природния капитал. Много се радвам, че е така. Радвам се също, че настоявате колко необходимо е да бъдем по-амбициозни. По биоразнообразието първо искам да ви попитам как възнамерява да работи комисията по директивата за застрашените видове и биоразнообразието. Ще се състави ли нов списък? Един месец достатъчно ли? И втория ви въпрос. Дали пролетната миграция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 Искам да ви върна към темата за средните горивни инсталации. Мисля, че може да се постигне обратен ефект. Точно противоположния на целения. Хората да се откажат от централизирана топлофикация, да си сложат котли и в тях да горят всевъзможни материали, част от тях абсолютно непригодни за изгаряне – Енергийното изключване в Европа е все по-шокиращо. Милион и половина вече са поляците застрашени от енергийна бедност. В Европа е огромен броят на хората, които не могат да си позволят да отопляват жилищата си, може би около 150 милиона. Трябва ни реалистична политика за достъп до отопление и енергия на хора, които са в затруднено финансово положение. Призовавам комисаря да разгледа този въпрос и се надявам, че ще се прояви повече гъвкавост. Не мога да настоявам комисията да преразгледа становището си, но да прояви повече гъвкавост по въпросите на топлофикациите, местното парно, използването на въглища както и е, когенерационните възможности. Благодаря. Госпожа е, Бернер. Благодаря. Е, имаше миналата година съобщение за престъпленията, извършени срещу дивата флора и фауна. С удовлетворение чухме, че вие ще работите по този въпрос, но вие не се ангажирахте с план за действие. Имате вече е, и е, нови е, досиета, по които да работите, птиците и местообитанията, законодателството след 2015 година, това също ми хареса, но е, онази част от е, вашия ресор, която се отнася до морската политика, силно ме интересува. Повтарям е, накратко въпроса си. Е, какво правите по предложението е, за престъпленията, извършени срещу дивата природа и какво правите по седмата програма за екологично действие, най-вече за обезлесяването? Има официално съобщение и, и издадено и е срещу Малта за използване на незаконни методи. Какво ще е, реагирате? Благодаря. Заповядайте. Въпросът ми ще бъде кратък. Знаем, че комисията организира изключването на отдалечените е, региони от прилагането на директивата за птиците и местообитанията. Това е напълно неразбираемо, защото тъкмо в крайно отдалечените е, региони се намират изворите на многообразието и има много ендемични видове. Е, искам да разбера, имате ли намерение да промените директивата за птиците местообитанията, за да а, включите. Не мога да разбера как, по какви причини комисията не желая да включи крайно отдалечените региони в тази изключително важна директива. Ще, ще бъде ли разгледан този въпрос в рамките на междинния преглед? На мисър Шлек. Благодаря, господин Шлек. Благодаря. Uh, Благодаря, господин председател. Ние днеска получихме като че ли една нова дефиниция на ем, понятието оттегляне и амбициозно. Разбира се, трябва да има по-добро използване, по-добро производство, по-добро рециклиране. Но не, не виждам никакво законодателство, което да подплаща тези е, желания или предложения. Единственото, което прави, правите в момента е оттеглянето на пакета за отпадъци. Това. Това обаче не е в съзвучие с седмата програма за за екология, която призовава към прекратяване на технологиите за инсинерация и изгаряне на а, отпадъците. Така че, как, как, какво, ще, какво, какво ще бъде утрешното решение? Как ще се пре, превърне инсинерацията и, и а, в повече енергия. И къде седи проблема с а, ох. E Благодаря, Току-що приключих е, работата по проекто становището по е, зеленият е, труд и работих по съобщението на комисията. Останах с впечатление, че новата комисия работи по инициативи, които трябва да бъдат подкрепени, подкрепяни, когато те създават нови зелени работни места. Примерно за преглед на законодателството за отпадъците, то ще означава създаването на 180 000 зелени работни места. С екоекономиката, зелената економика ще може да се преодолее економическата криза, пакета за въздуха или пакета за отпадъците, ме потикват да задам въпроса какви конкретни мерки се вземат, за да се насърчава зелената економика и създаването на зелени работни места, много повече отколкото преди. Благодаря колегата Балцон. Благодаря, господин комисар. Вие е, споменахте, че тази година е година на природния капитал. Това е важна инициатива. Е, много, много често говорим за биомасата, но не трябва да забравяме, че използването на биомасата като ресурс може да застраши горите които са основния източник на биомаса. Искам също да обясните по какви причини беше върнат пакета за отпадъците. Вие заявихте преди малко, че искате да създадете по-амбициозни по-амбициозен проект, но кажете нещо по-конкретно, какво се изравняват тези и амбиции. Sí, muchas gracias, eh, presidente. Благодаря. Господин комисар, по отношение на изтеглянето на пакета за кръговата економика, Аз се надявам, че предложението, което ще ни представите след няколко месеца, ще бъде и амбициозно, и реалистично. Аз искам да спомена делтата на Ебро. Смятате ли, че това, което ще предложите, ще позволи да бъдат защитени охолювите в делтата на Ебро и въобще проблемите, които съществуват. Има риск проблемите от тази делта да се разпространят и в други региони какви мерки ще вземете, за да признаете спецификата на Средиземноморския басейн в областта на, по, по отношение на политиката е, в областта на риболова, как, защото ако не бъде призната спецификата, има големи рискове. Много от изхвърленията на риба, е, е, на жива риба, застрашават екосистемите. Thank you. Господин председател, радвам се, господин комисар, че подкрепяте устойчивото развитие. Разбира се, това е, но защитата на околната среда е един от а, стълбовете на устойчивото развитие. Ще обсъдиме скоро целта и смятам, че тук става дума не, не само да се направят нови предложения, но и да се, да се използват и да се е, изпълняват поетите ангажименти. Какво ще, на, ще направите, когато се обсъжда този, тази цел на ООН през, през е, септември, да направите така, че наистина Европейския съюз да няма двойни стандарти. С две думи са директивата за птиците и местообитения. Знаете, че нещата се, се промениха. В Шотландия вече няма конфликта между тези, които подкрепят вятърните турбини, които са в открито море и тези, които а, е, защитават е, птиците. Нещата се, се променят. Все повече и повече е, се търсят възобновяеми източници на горива енергия в открито море. Всички тези неща обаче трябва да бъдат управлявани по някакъв начин. Така че, как, какви са инструментите, които ще се използват за разрешаване на все още конфликтните е, ситуации? И какви ще бъдат въобще методите, които ще смятате да предложите в бъдеще за това, господин Овени? Господин Председател. Radék irányelvel, ugye a Mining Waste Directive végrehajtási jelentésén dolgozik. Melynek a végre... Mm, знам, че в момента комисията се е, занимава с директивата за инвестициите в минния сектор. И си, имам следния въпрос – да, срещнахте ли особено трудности от страна на държавите членки? Има ли някакви особени опасения от държавите членки по отношение на контрола и намерявате ли да предприемете нещо? Смятате ли, че са необходими конкретни мерки? Заявихте, че желаете да организирате двустранни срещи, но миналата седмица аз се обадих във вашия кабинет, за да поискам среща, да поговорим по това. Преди пет години имаше важна катастрофа и сега да говоря с вас. Госпожа Каденбах, благодаря много. Ние отблизо следим е, хода на преговорите беше, тук бяха споменати директивата за флората, директивата за птиците и местообитанията. Вие казахте и, че някои държави членки не е, спазват е, вече приети норми. Е, има междинен, е, в момента се предвижда усъвършенстване, улекотяване на законодателството и мисля, че това трябва да се съпътства от контрол за прилагането на вече приятите законодателни актове. Какво възнамерявате също за да намалите е, бюрокрацията, да увеличите защитата и степента на прилагане на законодателството. Е, предвиждат ли се и проекти в областта на биоразнообразието? Тук много се говори за е, енергийна ефективност, но от тези 125 милиона, които ще се инвестират, има ли и такива заделени за проекти в областта на биоразнообразието? И ако имате някакви цифри да ни кажете, господин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 но предпочитам да се спра на въпроса за морето и рибарството. На 16 имахме среща. Вие говорихте за прилова. на определени а, видове, при а, които а, има застрашаване на Мисля, че е, не бива да се застрашава е, съществуването на рибните запаси, оттам на е, видовете. Комисията може ли да предложи решение така, че прилова а, да се използва целесообразно? Не смятате ли, че трябва да се направи едно изключение от регламента? Така че прилова да може да се използва а, по линия на дребното непромишлено рибарство. Благодаря. Господин Линц, благодаря, господин председател. Господин комисар, аз искам да подновя нещо, което споменах и колегите за Натура 2000 и директивата за птиците и местообитанията. Вие споменахте е, проверката на прилагането, но имате ли предвид някакви срокове? какъв график сте си определили? Възнамерявате е, ли да се осъществи някаква реформа на европейско равнище или просто ще контролирате прилагането от страна на държавите членки, където има доста голям разнообой? В моята страна е, предприехме редица инициативи не знам дали те отговарят на това, което желая комисията, но какви са вашите намерения? Господин Йотлайнен, споменахте седмата програма за действие в областта на околната среда. Тя си е задала доста амбициозни цели, които трябва да бъдат постигнати до 2020 година сред тях са а, а, политиката за а, стимулиране на екологичното производство. Чух, че заместник председателя на комисията Тимер Манс, който заяви, че не е необходимо да се приемат нормативни актове в, по всички проблеми, но във вътрешния пазар има различия и са необходими общи правила и стандарти. Трябва, трябват закони за прилагане на съществуващите норми. Друг въпрос за достъпа до правосъдие. Трябва асоциациите да могат да имат достъп до съда. За мен това е важен принцип. Thank you, Mr. Demesmaker. Yeah, thank you. Господин Демесмекер, благодаря. Господин комисар, аз съм докладчик в сянка за моята група ЕКР и по отношение на кръговата економика, искам да кажа, че много отблизо следях дискусията по работната програма. Опитвам се да разбера защо пакета беше върнат. Има доста скептично отношение. Обяснете какво означава желанието ви да конкретизирате документа и за, да създадете по-справедливи условия. Какво разбирате под това? Какво разбирате и под увеличаване на амбицията при прилагането на законодателството? Мисля, че трябва да сме конструктивни в нашите дискусии. Днес парламента осъжда един доклад по наша собствена инициатива. Аз съм от Фландрия, която е регион пионер в областта на прилагането на кръговата економика. А, надявам се, че комисията също ще се включи. Благодаря, господин Ек. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря ви за това, че ни представихте вашите намерения. Моят въпрос е свързан с безопасността на храните и околната среда. Знаем, че всяка година има инфекции с, поради резистентността на микроби и бактерии. Проблемът е много сериозен. Тонове антибиотици се използват всяка година в животновътството и, за, и в областта на човешкото здраве. 4% от тичето месо е заразено с мултирезистентни а, на антибиотиците бактерии. Какви намерения имате за борба с тази обезпокоителна тенденция? Имате, възнамерявате ли да ограничите използването на антибиотиците в селското стопанство, животновътството и предвиждате ли мерки да се избегне инфектирани местни продукти да бъдат пускани на пазара. Благодаря. Мадам Ривази. Госпожа Ривази. Два въпроса. И ще използвам и двете шапки, които имате. Първо, то унищожаването на кораби за скраб. Знаете, че много кораби се е, демонтират в Азия при ужасни условия и за хората, и за околната среда. През 2013 година приехме директива. Прилагането може да бъде ускорено, ако комисията публикува списък на инсталациите в държавите членки, които могат да рециклират тези кораби, спазвайки строгите е, екологични норми. Въпросът ми е следния е, може ли да публикувате този списък и, и това фигурира ли в работния план на комисията. В другото ви качество за а, а, живака, въпроса с а, е, конвенцията за живака от Минамата за забрана на живачните мини и намаляване на използването на живак, особено в зъбните, стоматологичните амалгами. Очаквам конкретни отговори. Благодаря, господин Афронте. Благодаря, господин председател. Комисията в своите е, е, цели е, е посочила и поддържане на Натура 2000 в рамките на директивата, както и директивата за, рус, за морските ресурси. В Юнийско море над близо 10% от ресурсите трябва да бъдат опазени, но а, на много места в момента опазването на тези ресурси е нула, не стига повече от 4%. Какво ще се направи по този въпрос? Благодаря. Благодаря. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja bih željela otvoriti ovdje... Gospođa Petir izvor življenja i predstavlja stoljetnu tradiciju način rješavanja egzistencije osobito na otocima u Jadranu. Hrvatski ribari zbog posebnosti Jadrana koriste specifičan alat i opremu koja se razlikuje od one propisane u Europskoj uniji što je dovelo nažalost do ukidanja malog ribolova. Zabraniti baciti mrežu sa obale u Jadranu isto je kao u Teksasu Should I start from beginning? Or? Yeah. You have to start from the beginning because we have not okay. Sustav malog ribarstva je temeljni izvor življenja. Predstavlja... Дребното рибарство е основен поминък и вековна традиция, особено на някои адриатически острови. Хрватските рибари поради тези особености използват е, специфични съоръжения, е, не е, регламентирани в европейското законодателство. Да забраниш на един рибар да използва малка мрежа, се едно да забраниш бумеранга на бушмените в Австралия или ласото на американския кълбой. Затова трябва да се преразгледа законодателството, защото условията не са едни и същи навсякъде. Необходимо е специфично регламентиране е, за Адриатика и за опазване на културното наследство. И искам да реагирам на казаното от господин Педичини. Той поиска по същество комисията да предупреди Харватия да не търси е, в Адриатическо море е, нефт. Аз лично съм против проучването и добива на нефт, но а, е, ние сме само в проучвателната фаза, за разлика от Италия, която има 9 нефтени платформи в Адриатика и планира още 19 да инсталира. Та искам да а, попитам, няма ли а, комисаря Вела да обърне внимание на господин Педичини, че има и обратната страна на медала. Благодаря. Благодаря на всички наши колеги, които зададоха въпроси. Сега давам думата на комисаря. Дълъг е списък въпроси, на които трябва да отговаря. Имаме колко? 7-8, десетина минути, колкото време ви е необходимо. Much, Благодаря, господин председател. Дами и господа, благодаря за всички съображения, въпроси, които наистина засягат различни аспекти на политиката на околна с околната среда. Наистина подобно, подобно, подобен обмен на мнение е много важен, защото изтъква политическите приоритети. Разбира се, не мога да отговоря на всички въпроси, но при всички случаи си взех бележка за всички е, така проблеми, които ви, вие повдигнахте. Нека да отговоря все пак на някои от въпросите. Някои... Неколцин от вас а, а, наблегнаха на кръговата економика. Наистина комисията работи по въпроса, но нека да не спекулирам от сега нататък относно съдържанието на инициативата, с която ще излезе. Както казах, е, на ваше разположение съм през следващите месеци да обсъдиме вашите идеи, предложения, за да постигнем наистина едно предложение, което да бъде на висотата на вашите амбиции. Разбира се, превен, превенцията на а, от, от отпадъците и на загубите, които стават в целия цикъл, заслужава нашето внимание. Има. Но има много нужда от нови предложения и в Очакваме е, докладът, по който вие работите, който, който ще послужи за основа и ще допълни нашето предложение за лятото, колкото до директивата за птиците и е, местообитанията. Аз разбирам, че вие се интересувате от преразглеждането и изпълнението на е, тази директива. Целта е да се види по какъв е, по как, какви са възможностите за подобряване на ем, осъществяването на конкретното реализиране, без да има допълнително административна тежест. Така че Очакваме в а, този преглед да, да получиме и мнение, мнението на всички заинтересовани страни и вашето мнение. Колкото до птиците в Малта, мога само да повторя това, което казах по времето на изслушването т.е. правиме и ще продължиме да правиме всичко възможно закона да бъде прилаган без никакви е, изключения. Тоест да се прилагат всички разпоредби на директивата за птиците в Малта. Колкото до устойчивото развитие, на нашето съобщение ще излезе с конкретни е, предложения и ще продължиме осъществяването на седмата програма. Показаното от господин Ховени: Нека да се, ако искате да се видим и да навлезем в подробности, защото това е проблем, който съм обсъдил с е, представители на различните заинтересовани страни. А колкото до специфичните препоръки към страните, Верно, че различните страни имат различни приоритети и естествено постигат различни резултати, така че въпрос, въпрос е наистина да видим къде са слабостите на всяка дал, отделна страна и да намериме решение, за да помогнем е, на дадената страна да, да, да постигне целта. Тоест, вместо да снижаваме е, целите, по-скоро да помогнем на страните да ги постигнат. Комисията ще бъде много проактивна и няма само да закон да а, е, бъде а, е, стража за изпълнение, но ще реагира и а, своевременно. Бих бих искал също така всички дейности да бъдат съгласувани и както казах от поемането на ресора си, аз обсъждам нещата с всички заинтересовани страни и ще продължа да го правя и с вас. По госпожа Ривази ние трябваше да, да, трябва да приемем един списък на рециклиращите инсталации следващата година, но разбира се, ще трябва да преразгледаме и стандартите за защита. А, и прав, правил, правилно също така подчертахте тази наистина е, неприемлива практика за разглобяване и раз, на а, европейските кораби в, на плажовете на трети страни, а, но за съжаление. За съжаление нямам а, възможност да навеза подробности и да отговоря на другите въпроси. Но... А, вие казахте за какво говорихме и за какво не говорихме, но всъщност не, въпрос, който не бе повдигнат, бе управлението на океаните и на моретата. Това е една, един от а, приоритетите ни, но и се надявам, че ще го обсъдиме в скоро време. Време, благодаря ви и наистина се надявам, че нашия диалог ще продължи през следващите е, месеци ще имам отново възможност е, да е, разговарям с вас. Благодаря, господин председател, господин, господин Цефари. Господин комисар, за втори път задавам е, въпроса за е, улова на е, No attention. I had to... на, да, на Средиземноморската акула. Искам отговор. Искам отговор. Може, може ли все пак да ми отговорите, макар и накратко? Ние сме вторите които а, се подлагаме на парламентарен контрол а, след госпожа Могарини, т.е. най-много участваме в мероприятията на парламентарен контрол, така че ще ви отговоря на въпроса. Благодаря. И, и аз бих искала да имам писмен отговор на моя въпрос. Наистина ви моля. Yes, yes, no. we're... Yes, we, we will try and, and give. Ще, ще се опитаме да предоставиме писмени отговори на всички ваши въпроси. Вярно е, че комисара наистина а, не разполагаше с много време, за да отговори на много въпроси, но ще, но ще го помолиме наистина да отговори в а, писмен а, вид на а, нашите от, а, въпроси и ще се срещнем отново.